с най-голям монахичен стаж, така да се каже. Е, това е исках да ви кажа. Благодаря. Мулцумим. Мулцумим. Есте о реалитате. Ши... Да, наистина това е факт и това е чудесно. И така, е, трябва да приемем протокола от вчера и текстовете. Ако нямате възражение, протоколът е прият. Не виждам възражение. Добре. Имаме едно съобщение. Получи